Good evening, dear colleagues, dear guests, ladies and gentlemen. Добър вечер, госпожи и господа. Приветствам ви с добре дошли на нашето заседание на комисията tax 3. След като изслушахме темата миналата седмица за руските граждани и изпирането на пари с тяхно участие, въздействието върху Европейския съюз. Сега организираме и слушваме за Deutsche Bank. Вече имахме две изслушвания за борбата с изпирането на пари в банковия сектор на Европейския съюз, най-вече случаите с банки от Европейския съюз, Латвийската банка, АБЛВ, банката Пилатус, ING и Данския банк. За съжаление, напоследък получаваме информация, че тези случаи не са единични. Има твърдение за участие и на Deutsche Bank в укриване на данъци и изпиране на пари – И именно поради е, тези твърдения нашата комисия реши да организира изслушване е, по случая Deutsche Bank, за да чуем повече подробности. Позволете ми сега да представя ораторите. Господин Йенс Фюрхов, генерален директор на е, дирекция борба с изпирането на пари в Германския федерален е, финансово надзорен орган, Бафин, и господин Штефан Вилкен, ръководител на звеното за борба с финансовите престъпления в групата на Deutsche Bank. Благодаря и на двамата за това, че приеха поканата ни да дойдат. Както беше съобщено на секретарията на комисията, господин Фюрхов няма да бъде в състояние да навлезе в подробности по отношение на дейността на Deutsche Bank, тъй като германското законодателство забранява на федералния орган е, да разкрива е, каквато и да било информация за надзорната дейност или е, други данни за отделни институции. Затова все пак съм убеден, е, че е, това, което ще чуем от господин Фюрхов, ще ни помогне да разберем по-добре системата на банковия надзор в Германия. Секретарията също така беше информиран, че господин Фюрхов ще е, отговори устно на въпросите, които бяха изпратени писменно от нашата комисия. Господин Штефан Вилкен от Deutsche Bank ще опише вътрешната политика на банката, както и механизмите, които са създадени, за да се ограничат дейностите по изпиране на пари. И двамата ще имат по максимум 7 минути за изказването си. И така, господин Фюрхов, имате думата. Благодаря ви. Уважаеми господин председателю, уважаеми членове на комисията такса 3, от името на Федералния орган за надзор на финансовите услуги искам да благодаря за поканата да участвам в днешното изслушване. Първо ще кажа няколко думи за надзорния орган и нейните задачи. Бафин е интегриран финансов надзорен орган с цел да осигури целостта и стабилността на финансовата система. Доверието на клиентите е наша основна задача. Ние упражняваме надзор над кредитни разплащателни институции, застрахователни дружества, дружества за управление на капитал. Нашата на, целта на нашият орган е да се разкриват злоупотреби, а нямаме наказателни функции. Ние даваме информация, която да служи на правораздаващите органи да вършат своята работа имаме различни а, връзки с правораздаващите органи. Ние имаме надзорни функции, е, целящи да осигурят доброто финансиране на финансовите системи. Ние разследваме и е, се борим за повече прозрачност. Ние сме е единственият подобен упълномощен орган. Разполагаме с различни видове мерки, за да упражняваме своя надзор и да направим така, че всички дружества, които ние надзираваме, да имат действащи системи за борба с рисковете. Има и санкциониращи санкционни мерки ние можем да налагаме и санкции при неизпълнение на изискванията. Последна мярка в нашите правомощия в рамките на механизма за стабилност е да действаме заедно с Европейската централна банка. Също така имаме правомощия да изискваме специални документи и да започваме специални разследвания. Бафин преди три години получи допълнителни правомощия да упражнява надзор върху кредитни институти. Имаме и повече персонал, така че самите ние с наши служители провеждаме тези разследвания и надзор. Получаваме информация, която е много актуална за ситуацията с сигурността в всички дружества, които наблюдаваме. Е, получаваме годишни счетоводни доклади, изготвени от външни организации – в тези доклади се прави оценка на системите за защита срещу рискове от, тези, от страна на тези дружества. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на комисията ТАКС 3, За съжаление, не мога да отговоря на вашите въпроси, свързани с специалния случай на Deutsche Bank. За това отговаря Европейската централна банка, включително и по отношение на външни разследвания. Ако искате от мен специална информация, свързана с нашата надзорна функция. Мога да дам такава, но за съжаление разкриването на поверителна информация би било санкциониране. По отношение на комплекса въпроси към ЕКС. Бафин е единственият орган, който е бил изключен от системите за надзор. От този момент, от две години насам, ние сме задължени да подаваме сигнали за данъчни нарушения към финансовото министерство. И по силата на изискванията на механизма за стабилност, ние подаваме тази информация. Така че а, ние сме анализирали а, всички информации в връзка с а, кум екс скандала и сме във връзка с данъчните органи в Германия. В 31 случая сме подали такава информация за връзка с а, а, схемата Cum-Ex. Това са случаи, които а, имат отношение към данъчни въпроси. Но а, по отношение на специалните данъчни а, схеми, а, институцията, която отговаря, а, са финансовите служби. Тези служби решават дали става въпрос за укриване на данъци. Това е а, важно защото а, финансовите служби дават информация на нас а, какво представлява злоупотребата с данъци и след това ние можем да приемем съответните мерки по разследване. Както казах, органът Бафин работи превентивно в връзка с схемата CumEx всички наши информации се отнасят за минал период. И от а, наша страна цялата информация за проблеми беше предадена на банковия сектор а, своевременно. А, а в момента финансовите институции отговарят за съответните мерки. А, от наша гледна точка става въпрос за наказуеми а, схеми, но а, в момента нямаме нова информация, тъй като тези събития са от минал период. В момента актуални за нас въпроси, свързани с схемата CumEx, са свързани с платежоспособността. Става въпрос за искане на а, плащания, извършени в минал период. Това има отношение към платежоспособността на банковите институции. А, в а, този смисъл ние следим дали а, банковите институции имат достатъчно капитал. изтичането на капитал би било в ущърп на това. Ние сме предали цялата информация на съответните органи. Има а, случаи, в които ние сме подали информация за недостатъци в надзорните системи на банките. А, във всички случаи на установени нарушения ние сме реагирали съответно. Има и а, случаи на а, нарушения в чужбина, за които ние не отговаряме. За бъдеще имаме нужда от съответните информации от финансовите служби към нас, за да се задействаме. Нарушения в данъчната област биват разследвани от нас и сега и а, ние предаваме съответната информация на разследващите и на правораздаващите органи. Благодаря господин а, Фърхов, Федерален орган за надзорни финансови услуги. Сега давам думата на а, господин а, на представителя на Deutsche Bank. Благодаря, добър вечер, уважаеми господин председателю. Преди всичко благодаря ви за поканата и очаквам с нетърпение дискусията по толкова важната тема съвместната борба срещу изпирането на пари. Казвам се Штефан Вилкен и на 1 октомври миналата година поех ръководството на звеното за борба с финансовата престъпност. Аз съм и отговорник за мерките срещу изпирането на пари в Deutsche Bank във Франкфурт. 25 години вече работя в банката и познавам в най-големи подробности и дейността и служителите по широк кръг от теми. Според мен за днешната дискусия е полезно да представя две е, по-общи теми в началото. Да направя съвсем кратък преглед на дейността на е, Deutsche Bank, главно като банка-респондент и на второ място, както и вие посочихте, господин председателю, да е, разкажа как ние подобряваме контрола в борбата с финансовите престъпления. Както мнозина знаят, Deutsche Bank е глобална организация, която присъства в над 60 държави в света – Нашите банкови услуги за клиентите включват правителства, институционални инвеститори, търговски дружества, малки и средни предприятия, както и частни лица. Седалището ни е във Франкфурт и ние сме сред водещите европейски инвестиционни банки. Пети по големина управляващ на инвестиционни активи. Deutsche Bank е създадена през 1870 година, за да подпомага германските предприятия в трансграничната им дейност и продължаваме да изпълняваме тази задача. Кореспондентските банкови отношения за нас имат първостепенно значение в тази връзка, за да можем да участваме в световната инфраструктура на кореспондентските отношения дори и в юрисдикции, там където ние не присъстваме физически. По такъв начин ние подпомагаме трансграничните е, разплащателни услуги, които предлагаме на е, клиентите, което подпомага международната търговия. Ние е, бяхме една от трите банки респонденти на е, Данския банк в е, Естония между 2007-2015 година в този контекст. Важно е да се отбележи, че към днешна дата няма безопасна и сигурна альтернатива на кореспондентските банкови взаимоотношения. Те са основен инструмент, който улеснява международната търговия при регламентирани условия. Много важно е да се отбележи това. В същото време в бранша се е, наблюдава една отчетлива тенденция Поддържахме много широк кръг кореспондентски отношения, които с течение на годините преразглеждахме от гледна точка на риска, най-вече тези, които са високо рискови. В нашите кореспондентски банкови отношения мога да дам пример, че през изминалите две години с 40% намалихме тези отношения, а в високорисковата категория 60% това е част от нашата глобална а, стратегия, да обърнем внимание на същинската си дейност. Това постигаме, а, като правим преглед а, на балансовите си отчети, на рисковите позиции, както и на глобалните последици за световната търговия на международната сцена. Ето защо ние участваме в отраслови организации и сдружения, като например Волсбергската група, в която участват големи банки в името на по-доброто управление на риска за клиентите. Справедливо е да се каже в светлината на дейността на вашата комисия, че работата на Волфсбергската група и подобни организации става по-актуално от всякога. Позволете ми сега да кажа няколко думи за нашата работа за борба с финансовите престъпления. За нас е важно не само какви са ни финансовите резултати, какво постигаме, но и как го постигаме, как действаме. Защото така градим доверие сред нашите клиенти в Deutsche Bank. Това постигаме чрез вътрешната си политика, която трябва строго да отразява законодателството и подзаконовата нормативна уредба, прилагайки най-добрата практика на пазара и най-високите е, стандарти за поведение. Като започнем от членовете на управителния съвет до най-младшите е, служители. Всички са наясно колко голям е, е риска от е, злоупотреба с доброто име на банката и затова работим, за да не се допусне. Ще ви дам няколко примера за това какво сме постигнали до сега. Ние разделихме функцията борба с финансовата престъпност от по-обща тематика за спазването на законодателството утроихме ресурсите си през изминалите няколко години за борба с финансовата престъпност. И тук говоря не само за количествени показатели, говоря и за качество. Вложили сме значителни средства в обучение, в привличане на таланти, както в рамките на нашата организация, така и от бранша като цяло. Имаме глобален екип от хора с различен опит от правоохранителни органи, от регулаторни органи, както и експерти по борбата с изпирането на пари. И накрайно не по значение, влагаме много големи средства в обучение, така че не само служителите, които се занимават с контролната функция, но и всички останали служители да разберат какво могат да допринесат за борбата с финансовата престъпност. Създадохме и звено за финансово разузнаване, което работи в много тясно сътрудничество с аналогични структури, което е изключително важно за предотвратяване на финансовите престъпления. В заключение, господин председателю, искам да подчертая още веднъж, че никога не можем да кажем, че е, сме свършили работата си перфектно, когато говорим за борбата с е, финансовата престъпност. Престъпниците са изобретателни, активни и ние трябва да се стремим да не изоставаме от тях. Напротив, да бъдем с една крачка пред тях. Затова трябва да се учим, да подобряваме е, контролните системи в диалог с регулаторните органи, е, с организации от гражданското общество, с комисии като вашата. Благодаря за вниманието. Благодаря. Започваме дискусията с въпроси. Както винаги имаме 5 минути е, за кръг въпроси, за да оставим след това време е, за отговори. Започваме първо с съдокладчика. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря и на двамата ни гости днес. Ще задам въпрос към господин Вилкен. Е, е, по информация получена от Financial Times, Deutsche Bank е обработва 4 пети от 400 милиарда е, активи на Дански банк, естонския клон на Дански банк. Според това, от 7 е, до 15 година, както споменахте, са, е, сте посредничали в е, многобройни услуги, след което сте спрели да предоставяте такива услуги. Но още през 13-та, както знаете, JP Morgan, герма, штатската група, спря своите транзакции и взаимодействия с Дански банк. Въпросът ми е защо две години след Морган, JP Morgan, вие решихте да спрете да прекъснете отношенията си с Данския банк? И второ, кога забелязахте за първ път незаконни, нередни или е, не е, редовни транзакции, е, които минават през Deutsche Bank. Е, и е, тези въпроси са решени във вътрешен план и как, как, как се отнесахте към Дански банк, как те отговориха на вашите запитвания и накрая свързахте ли се с седалището в Дания или общувахте само с естонския клон? На какво ниво се водеше кореспонденцията между вас? Разбирате колко важно е разследването разследването на този е, случай. То, е, самата значимостта на този случай е голяма, така че разберете е, ме. Е, само да припомня, че е, е делегацията от тази комисия, делегацията от тази комисия ще посети Естония края на тази седмица и Дания съответно, за да е, се занимае с въпроса с изпиране пари от естонския клон на Дански банк. Имате думата за отговор. Благодаря за това, че зададахте толкова важен въпрос и за възможността да разговаряме по тази важна тема. Deutsche Bank е кореспондентска банка на Данске банк Естония от 7 до 15, както казахте. Договорът ни с Дански Естония беше всъщност, е, е подписан с Дански Естония. И според този договор ние е, трябваше да си свършим работата по познавай е, клиента си с Данске. Е, поддържахме тесни връзки с този клон във всички тези години, което предполагаше и редовни взаимодействия, съответно с, с техните членове, с бизнес фирмите, фирмите транза... проследяване на различните е, сделки, на транзакции и в края е, на, към края на взаимоотношенията ни с тях някои от транзакциите, на които бяхме свидетели, започнаха да ни тревожат особено и в диалога си с тях, е, от диалога с тях заключихме, че в наши интерес е да прекратим отношенията си, което направихме през октомври 15-та. Не мога да е, сега да, да говоря или да разсъждавам по стратегиите за други банки. Е, всяка от тях си има своята собствена стратегия в глобалното банкиране, е, но заключението ни за между 13 и 15 е, че нашата тревога се засили до степен, когато решихме да се освободим от тези, тези отношения, да прекратим договора си с тях. Благодаря ви за отговора, но вие с кого, с кого е, кореспондирахте? С естонския клон или с е, централата? Е, защото тук става дума за огромни маси пари, които са минали през а, е, вас. Така че не става дума за дребен бизнес. И е, второ, в писмения си отговор разбирам, че вие сте е, водили, разслед, са разследвали а, връзките на тази а, с Данск Естония. Когато а, сте готови, когато ги публикувате, резултатите ще докладвали ли на тази комисия? Е, казахте, че 15 вече са се натрупали доста е, така, съмнения, доста е, неща са ви смущавали. Какво точно ви е смущавало тогава? Първо, нашите отговор, нашите връзки с е, е Данск е, е, бяха не, ограничени не само до естонския офис, но и с централата в Копенхаген. Вътрешното разследване предвид на това, че е вътрешно всъщност, по него не мога да кажа е, нищо, тъй като е в ход, но след като приключи, ще е, теглим съответните изводи, изводи от това. И по последният ви въпрос, вие Споменахте, че 15-та година вече е, много неща са ви смущавали обикновено това, което, в това, което се вглеждаме в е, отношенията ни с кореспондентски банки или клиентите ни, е, се, се сежа до следното. Първо, ако се натъкнем на транзакция, която, в която нещо ни смущава, вече е, с нарушения или подозрения за наредности. Второ, започваме открит прозрачен диалог с е, съответната банка и ако нещата се променят след този разговор, е, не следва нищо. Но ако няма прозрачност или няма отклик или не, не, не съдействат от другата страна, тогава вече прекратяваме отношенията си. В този конкретен случай трябва да кажа, че вътрешното е, разследване, вътрешното следствие, което се проведе между 7 и 15, все още е в ход, така че не мога да коментирам по него. EPP, Thomas Mann. Ich ähm, habe folgende Frage. Имам следния въпрос. Спомням си много добре е, в Давос. Е, разговаряхме с господин Северинг, председател на управителния съвет, който каза, че иска отново да се гордее с Deutsche Bank. Чудесна цел. Можем да го подплатим с това, че има и етични принципи, които трябва да се спазват. А, сега имате а, 340 милиона печалба а, нетна. Чудесно, ограничили сте разходите, имате печалба, но тези етични принципи, които а, ще възвърнат доверието, ще ви позволят да спечелите нови клиенти все още не са достатъчно известни, като например разделянето на функциите и на звената, което споменахте. Аз следя вашите доклади, но не виждам яснота по въпроса. Казахте, че през октомври 2015 година сте прекратили отношенията си с Данска банк, но защо толкова колебливо говорите? Ако сте били на мнение, че прекратявате едни нездрави взаимоотношения, трябва много по-ясно да пишете по този въпрос. Защо не казахте много по-ясно какво правите, а се опитвате да сте меки? Това бихме очаквали от Deutsche Bank да вземат ясна позиция и да покажат, че имат ясна философия, която можем и ние да проследим и да се идентифицираме. Благодаря за двата въпроса. По първия тематичен комплекс за нещата, които не са достатъчно известни, Всъщност комисии като вашата са чудесна възможност да се изяснят и да се обявят, да се обнародват някои неща. Например, мерките и инвестициите, които сме направили в връзка с борбата с финансовите престъпления и спирането на пари. Опитваме се да говорим повече за това. Междувременно имаме глобален екип. Това е единственият екип, който все още може да расте в групата Deutsche Bank. Това показва нашия ясен ангажимент във връзка с борбата с финансовата престъпност. Искаме да инвестираме още средства. По отношение на дълговите ни взаимоотношения и тяхното прекратяване, това трябва да бъде организирано и да става организиране. Особено когато говорим за нашия бизнес на банка Респондент а, ние сме задължени да се оттеглим постепенно от взаимодействието си с една банка, която подпада под регулацията на Европейския съюз или да намерим някакво междинно решение. Господин Ман, искате ли да допълните нещо? Не? А, не Гомеш има думата сега. Господин Илкен, какво можете да ни кажете за е, така информация в САЩ, че Deutsche Bank Frankfurt е, е при, е, одобрила заем за е, обновяване на Трамп Тауър в Чикаго, в момент, когато никоя американска щатска банка не е била готова да даде отпусна средства на организацията, на групата Трамп. И е, връзката с Панама, е, документите от Панама в този контекст. Бихте ли ни обяснили също така, защо Deutsche Bank е отпуснала 600 милиона заем от, на стойност 600 милиона на VTB банк. Това е една е, държавна собственост, руска държавна банка. В САЩ се твърди, че е, това се свързва с е, финансиране на колата Трамп в Москва. Е, твърди се също, че е, когато е започнали разследвания е, от Deutsche Bank е повърсала да се освободи от част от заема, като е продала част на трета банка. Защо Deutsche Bank ще от, дава кредит на Държавна банка в Русия, VTB банк е, в случая, която е обект на разследване в е, САЩ е, поради, заради финансиране на проекти на Трамп в Русия. Първо, извинявам се за това, че нямам право, не ми е разрешено да е, говоря за отношения с клиенти но мога да отговоря малко по-общо на вашите въпроси. Първо, господин Трамп самият през 2017, мисля, беше е, заяви публично, че в исторически, исторически план ние сме финансирали е, транзакции, свързани с е, недвижимости на неговата група но повече от това не бих искал да кажа за отношение с клиенти. В общо, общо взето, когато става дума за политически е, така видими е, лица, е, ние много е, старателно, много добросъвестно анализираме състоянието на съответните групи и фирми. Сега колкото до е, твърденията в, пресите, в пресата за ВТБ и връзката с е, този проект, пак казвам, не е уместно не е, и не ми е позволено да коментирам е, по този въпрос. Само да ви кажа, че е, когато говорим за ВКБ, говорим не само за е, политически е, видими, политически известни лица, а за една политически обвързана банка, държавна банка в Русия. Имаме преди да решим да влезем в бизнес отношения с някого, ние оглеждаме економически аспект на съответната транзакция и вече въздействието, ефекта от такава една връзка върху нашата репутация. И дори понякога, ако съответната връзка предполага риск за нашата репутация, ние пренебрегваме економическия аспект. Да, очевидно не мога да измъкна нищо от господин Вилка, нищо повече. Той си върши своята работа, аз моята да, сега междувременно господин Трамп стана една твърде експонирана политическа личност. Господин Гигол е, има думата. Е, Имам въпрос към господин е, Фюрхов и един е, към господин Вейкен. Въпросът ми към господин Фюрхов. Как си обяснявате, факта, че скандали свързани с изпиране а, на пари в а, Латвия с АБМВ а, бяха разкрити от американци, а не от а, европейски органи или Европейската централна банка. Въпрос към господин Викен. От 51 година съм клиент и включително и отскоро акционер на Deutsche Bank. И бях шокиран от липсата на а, скандал а, в финансовия сектор, в който да не участва Deutsche Bank. Навсякъде, където се разкрие такъв а, скандал, ни казвате, о, много съжаляваме, ще направим всичко възможно, за да разследваме случая. То продължава 3 месеца, след което нещата се а, потулват. И за това сега съм много внимателен към а, изказвания от ваша страна или от ваши а, колеги а, за това, че нещата са се променили при вас и са много по-добри. Това продължава само няколко месеца. И въпреки, че реализирате вече а, печалба, макар и малка, си позволявате 2 милиарда бонуси, които изплащате на вашите служители. Не мога да си обясня това. Когато говорим за банка, която иска да бъде образец, как е възможно вие да участвате в схеми като CumEx? Ако имате и най-малка отговорност към обществото, как може да искате да ви се върнат данъци, които никога не сте плащали? Има ли един случай, в който вие сте подали сигнал за това, че сте действали неправомерно. Ähm, uh, Господин Фюрхов, много благодаря за въпроса. Ще използвам въпроса, за да разкажа малко повече за случая с банката АБЛВ, е, Бафин, е, нашият надзорен орган, не участваше в е, това разследване. Това беше в правомощията на съответния надзорен орган в Латвия или също така в правомощията на Европейската централна банка. Ние нямахме правомощия. Няколко думи за системата на банките респонденти. Също така искам да дам някои обяснения. В Европейския съюз Взаимоотношенията между банки и респонденти не са автоматично рискови, тъй като в Европейския съюз има единна правна рамка. например, Европейския съюз също така се представя пред специалната група за финансови действия и Европейската централна банка и всички значими банкови институции подлежат на сериозен надзор. Така че кореспондентски отношения с друга банка в Европейския съюз всъщност не, са, не се квалифицират като рискови. Има и нещо, което а, съвета за финансова стабилност подчертава. А, а, именно, че системата от а, кореспондентски банки а, а, се определят като нещо а, отрицателно, защото изключвали някои държави от финансовите потоци. А, аз не съм Всъщност аз съм на, на това а, мнение, а, защото от една страна може да има злоупотреби, а, свързани с пране на пари в тези взаимоотношения между банки и кореспонденти. А, господин Вилкин, аз самият, въпреки че не съм акционер в Deutsche Bank, не съм доволен от развитието на курса на акциите на Deutsche Bank. Работя обаче а, от дълги години в банката а, и а, разбира се, съжалявам за всички дългогодишни клиенти и акционери, които а, смятат, че сме замесени в а, действия, с които те не са съгласни и с които ние също не би, не би трябвало да сме а, съгласни. Нашите стандарти, а, нашите изисквания са обект на постоянно развитие и усъвършенстване. И през а, годините сме се разделяли от всички наши служители, които не спазват нашите изисквания. 75% от служителите ни от средно и по-низко ниво са нови. На ръководни постове има също много промени. Това е още един знак за нашият стремеж да подобряваме работата си дали можем да бъдем най-добрият възможен пример, не знам, но не искаме да сме лош със сигурност. По въпроса с CumEx. Самият, самите ние не сме участвали в такива сделки, но сме имали клиенти, които са участвали в подобни сделки. Ще кажа само, че тази възможност за подобни сделки вече не съществува от 2012 година насам. Äh, von einer Selbstanzeige äh, weiß ich nichts. Also wir не сме подавали а, э, сигнал а, э, за нарушение от наша страна, а, э, защото не сме имали информация за някакви нарушения от наша страна. И така да следваме записалите се по списък от групата. Мигал пристигна между време, но има думата. Благодаря, господин председател. През 2015 Deutsche Bank а, отбеляза исторически нис, а, големи загуби. 2,5 милиарда загуби поради е, скандал с фалшификации, с манипулиране на лихвени проценти, е, счетоводни манипулации и така нататък. Е, Deutsche Bank обаче продължи да се държи, сякаш нищо не се е случило. Та въпросът ми е дали Deutsche Bank се е опитала да компенсира тези загуби, да покри тези загуби, покривайки и финансирайки фирми почтенски години. И второ, европейските контролни органи е, е, е, европейските проверки са по-простени, отколкото в САЩ, което означава, че вие може да продължите с дейност, което дава възможност да се, да се продължат, да продължат дейности по изпиране пари. Явно има пробив в това отношение в Европейския съюз. И накрая, Deutsche Bank имала ли е пряк, е, преки контакти с е, е, клоновете на, клиентите на, Deutsche, на Данске банк в Естония и какви, как са се развили нещата с такива отношения, ако ги е имало? Ще започна с третия ви въпрос. Нямаме преки взаимоотношения с, естонски, с клиенти на Дански Естония. Те са техни клиенти, не наши. Вторият ви въпрос е, за е, това, че законодателството в САЩ е по-консервативно от европейското. Когато става дума за изпиране на пари, е, според нас европейското законодателство и по-специално начинът по който е транспониран а, директивата за борба с изпиране на пари в Германия е възможно най-консервативна и това са стандартите, които прилагаме и в глобалните си отношения. И накрая, първия ви въпрос, ако правилно съм ви разбрал, за е, покриване и компенсиране на загубите чрез е, откриване на операции в данъчни обежища. Не мога да потвърдя нещо такова. Е, определено няма такова нещо. Usted ha dicho que no ha tenido relación. Казахте, Казахте, че нямате преки връзки с е, клиентите на Дански банк в Естония, но ако не са били преки вашите отношения, какъв вид отношения имахте все пак? И ако не сте извършвали дейности в данъчни обежища, е, според твърденията във връзка с вашата банка, е, за какво става дума тогава? The, way the interaction um, in correspondent banking uh, в uh, когато uh, при тези банки респонденти отношенията се свежат до следното. Deutsche Bank има договор в този конкретен случай с Данск Естония. Данск Естония е наш клиент което означава, че клиентите на Данска Естония не са наши клиенти. Ние не провеждаме анализ на, на, на KYC, познава и клиента си. Когато обаче е, в тези транзакции ние се натъкнем на имена, които са обект на санкции, ние прекратяваме е, дейността си очакваме информация за... Значи, когато получим информация за клиенти или клиенти, нашите клиенти, ние предприемаме съответните действия, но нямаме преки връзки с клиентите на наши клиенти. Въпросът с данъчните обежища или офшорни структури сами по себе си не винаги са от негативни. В някои случаи някой създава тръст е, по причини, по наследствени причини, съображения. Ние не можем, все още имаме доверителен бизнес е, в е, САЩ но разбира се, ние не подкрепяме или подпомагаме е, за обикаляне, неплащане, укриване на данци. За нас това е, квалифицирано като престъпление. Е, във всички отношения, както казах, провеждаме щателна проверка е, на нашите клиенти и изискваме пълна прозрачност. Свен Гиголд. Благодаря. Първо, доста смущаващ е, списък от е, е, финансови и данъчни скандали съществува, в които участва Deutsche Bank. Участвала е и участва. За съжаление, при това изслушване, в това изслушване вие заехте най-удобната възможна позиция, като казахте, че няма да коментирате по никакви връзки с клиентите. Е, това е доста разочароващо за нас, тъй като е, на практика повечето от е, предварително подготвените ни въпроси се оказват безпредметни. Така че ще ви задам няколко въпроса, които бихте могли вероятно да отго... да... на които да отговорите. Първо, бихте ли ни казали какъв е максималният риск от текущи или очакваш, така, очаквани правни е, производства е, по отношение на е, престъпни е, деяния, на които е изложена вашата банка? И второ, колко, е, колко от вашите щатни служители са обект на съдебно разследване или са застрашени от това във връзка с изпиране пари или финансови престъпления. Дайте ни цифра, дайте ни бройка. И трето, колко души уволнихте или е, колцина поканихте да напуснат банката поради е, съмнение за изпиране на пари или е, друг вид финансово престъпление? Вие не казахте точно, вие споменахте е, така, е, при промените, за които говорите, не казахте колко такива вътрешни размествания или е, уволнения са произлезли от действието ви. И сега във връзка с Бафин когато говорите за членове на финансовата общност, чуваме за много хора, които се е, страхуват от е, е Финсен. Е, това е мрежата за прилагане при финансови престъпления и преследване е, по тази линия. Но когато говорим за Бафин, никой не се плаши от Бафин. Бафин никога не е разкрила някой от е, крупните скандали, е, кои, за които научаваме от е, съобщаващи е, за е, нередности или от медии медиите. Та биха ли ни казали от Бафин как смятат да си върнат доверието а, и да, да ни убедят, че Германия не си остава едно уютно местенце за изпиране на пари? Uh, the, um, the, um, През 2018 година които публикувахме в нашия доклад. Имаме заделени средства, които са достатъчни да покрием всички искания и евентуални глоби вследствие на разследвания, които в момента и в бъдеще е така. Така че може ли да назовете цифра, не мога да ви кажа точна цифра, но има такава официална цифра на нашите резерви, отделени за това. По отношение на броя щатни служители, броят им е малък. Имаме система за управление на последиците, така да се каже, т.е. всеки извършил нарушение бива наказан с глоби, отчислени от неговата заплата или дисциплинарни мерки, т.е. има последици за всички, или пък бива понижен в иерархията, независимо на какво ниво е допуснато нарушението, а, то има последици. А, а можете ли да кажете какъв брой служители а, са засегнати? А, не, не мога. Не мога да ви назова брой. А, вторият ми въпрос а, колко хора са били уволнени. А, аз ви питах колко са били уволнени и колко са били преместени на друго място. Ако някой е извършил нарушение, той не бива преместен. уволнени има, но не са толкова много. Не мога да ви кажа конкретна цифра. Господин Фюрхов. Благодаря за въпроса. Не мога да потвърдя от а, впечатленията, които имам, смятам, че Бафин е уважаван надзорен орган. Смятам, че мрежата ни от мерки по надзора е доста така обхватна и доста ситна. Имаме и правни основания, имаме а, законодателни основания, които са а, също така доста солидни. Не мога да кажа какъв а, е погледът отвън. Аз ще ви кажа. Всяка малка банка а, е а, изключително а, ядосана от а, проверките срещу а, изпирането на пари, но големите банки като че ли а, успяват да се изплъзнат и за тях няма никакви последици. Това е погледът отвън. Отговор. Не съм съгласен с това. Ние упражняваме надзор и върху големите банки, дори по-интензивни, отколкото малките банки. И цялата ни структура по надзор предвижда специални звена, които упражняват този надзор върху институции, които са по-високо рискови. Не мога да кажа обаче какво е мнението за нашата работа в обществеността. Марио Бургезе от името на НФ. Un информаторе eh, Благодаря. Един от е, сигнализиращите за нередности в е, Данския банк Естония е, подчертава, че голяма част от средства са отклонени към Съединените щати през Deutsche Bank и по Този въпрос мисля, че разследването на Федералния резерв е доста напреднало за проверка на операциите на Deutsche Bank в САЩ. ...230 милиарда долара се посочват като сума мръсни пари, които да бъдат изпрани чрез такива операции. И се интересувам от повече подробности за това разследване. Вторият ми въпрос е свързан с данните, които излязоха във връзка с скандала Кум Екс. Според последните разкрития, като цяло, банката е пропуснала обстоятелството, че някои институции и организации, нейни клиенти, системно а, е, са извършвали данъчни измами. И през цялото това е, време банката е била задължена да информира федералното правителство за тези нерадности. Ако това беше станало, е, нямаше да се стигне до там от 27 март 2017 година има едно съобщение в вътрешната електронна поща за това, че се извършва вътрешен финансов каботаж. Така е наречен дейността, която предполага операции, изискващи възстановяване на недължим данък. И при това положение Deutsche Bank може да се каже, че много повърхностно е погледнала на тези въпроси, защото в този случай се говори и за неплатени данъци, и за искане на недължимо възстановяване на данък. При е, външни и вътрешни е, разследвания е, да се очертават изключително тежки данни, които показват, че Deutsche Bank има такива клиенти не само в Германия, но и в цяла Европа и въпросът е много тежък. On the um, Danske uh, question, so по въпроса за Данске, както казах в началото, една от трите банки респонденти в този период от време, обемът на транзакциите беше около 0,01% от общия обем на клиринговите операции за този период – investigation, as I said earlier, we're trying to establish exactly which uh, все още предстои да се уточни кои точно парични е, потоци са е, преминали през е, Deutsche Bank за този период. Американските власти също искат от нас информация. Ние откликваме на искането им. Последващия въпрос, както се опитах да изясня и по-рано, има два типа участие до 2012 година на пазарите Кум Екс. В единия случай тези операции са извършвани за своя сметка и в тях Deutsche Bank няма никакво участие. Е, има разследване на наши клиенти, но не е, и разследване на банката, защото тя няма никакво участие, така че нейното име тук е изчистено. Последващ въпрос, кратък. Chiederei на risposta specifica. Да, е, благодаря ви. Е, конкретен отговор ви моля да дадете за вътрешното съобщение по електронната поща, за което вече споменах. Вярно е, че това е вътрешна кореспонденция, но това показва, че се сигнализира за нередност при е, такива сделки и връзката им с данъчни измами. И в е, този случай е, сте ползвали услугите на правни консултанти за е, характера на тези е, сделки Очевидно, това, което е извършено, влиза в разрез с всичко, което е установено в хода на разследването на банката. Тоест, тези консултации, които са дадени, са противоречали на закона. Не мога да коментирам вътрешни съобщения по електронната поща, но по принцип в такава ситуация и във всяка друга ситуация ние разчитаме е, на становището както на нашите юристи, така и в някои случаи на външни юридически консултации. В този случай сме разчитали на вътрешните си сили. И по-нататък, когато се поставя един вътрешен въпрос, било то анонимно или служебно, официално, ние гледаме много сериозно на тях. И накрая установихме, че сме били подведени. Да, и когато установим такива е, ситуации, винаги действаме. Господин Салафранка Санчес, НП. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на двамата ни експерти. Трябва да призная, че не ми е ясно какви са причините за пробойната в системата и защо толкова се забавя реакцията. Знаем, че в Съединените щати се случи нещо подобно, но американските банки трябваше да платят огромни имуществени санкции. Имам съвсем конкретни въпроси. Първо, тук говорим за европейски въпрос. В друга държава членка е изпълнена Ползвана системата за злоупотреба с обществени средства или за данъчни измами. Може ли да потвърдите? че когато такава практика се пренася от една държава членка към друга, се предприемат действия. Какви са те? И по-нататък никой не поема отговорност за тази практика. Може ли да ми кажете колко души в момента се разследват? От колко души се търси отговорност? Благодаря. Ja, vielen Dank. Ähm, ich... Благодаря. Разбирам, че ме питате във връзка с е, темата Комекс. Цялата тази тема е доста разнообразна а, и засяга как са, както финансовите, така и а, правоохранителните органи. Бафин отговаря за надзор, свързан с а, платежоспособността на финансовите институции. Ние очакваме а, съответните институти да имат а, структури, които да противодействат на нарушение. Бафин може да а, се задейства вследствие на информация, може да отправи официално предупреждение към ръководните органи. А, има също така и специална комисия, която разследва въпроси свързани с Комекс. Освен това, в Бундестага има специална комисия на тази тема. Резултатите от работата на тази комисия са, че съответните органи от които е получена информация и изискана документация, са работили първомерно. От 2011, 2012 и 2013 година имахме информация, свързана с случаи, свързани с данъчни измами и схемата CumEx. Ние сме ги отнесли към случаите с неясна правна основа, защото това беше положението тогава. Председателят моли оратора да говори малко по-бавно. И а, също така а, не сме имали а, причина да подозираме риск, рисково положение. Господин Салафранка. Благодаря ви за отговора, но пак питам. Има ли хора привлечени към отговорност? И ако да, колко? Прост въпрос, моля ви за отговор. Не е ли ясен въпроса ми, господин председателю? Ние не сме правоохранителен орган. Доколкото знам, прокуратурата разследва и все още няма конкретни обвинения. СНД Петър Симон. Петър Симон. Благодаря, господин председател. Първият ми въпрос е към господин Фюрхов от Бафин казахте правилно, че има задължение за подаване на сигнали за нередности а, за целия комплекс от а, теми, свързан с Комекс от 2015 година насам. сам. гостува ни господин Шпенгер. Това е вещото лице към анкетната комисия на Бундестага по този въпрос. Той е, седеше на подиума и гледаше лицата на всички колеги, които не искаха да повярват, че е, за целия период, е, когато не е имало задължение за докладване, Бафин е разполагал с всички данни за всички възможни нарушения, за да си създаде собствено впечатление. И въпросът ми е, дори да няма юридическо задължение за подаване на такива сигнали, защо Бафин от само себе си, без да има специално изискване, без да а, назовава имена конкретни на, филми, на фирми а, не е подала информация за тази схема. И въпрос към господин Вилкин. Казахте, че разполагате с, а, с три пъти повече служители, а, които работят по въпроси, а, свързани с финансови престъпления и избиране на пари. За колко хора говорим а, като бройка? От вашите писмени отговори ми стана ясно, че държавите, които са високо рискови и за които има списък, от 30 са станали 100. По какви критерии изготвяте тези списъци? Защото в различен контекст се интересуваме и от тази тема. Казахте, че вие от миналата година а, отговаряте за всички въпроси, свързани с финансовите престъпления и докладвате на управителния съвет. А, но има и допълнителна структура. А, можете ли да кажете какви са взаимодействията между управителния съвет, надзорния съвет и вашето звено за борба с изпирането на пари след промените от миналата година? Благодаря за въпроса. Както казах вече, преди да се промени законодателството през 2015 година, на Бафин не беше позволено да си сътрудничи с финансовите органи не ни беше позволено. По параграф 9 от закона за кредитното дело забраняваше това. Откакто законодателството се промени, работим по подобни случаи заедно. Сътрудничеството ни е многообразно. Не искам да споменавам различни институции конкретно, но ние, например, имаме минимални изисквания към управлението на риска и също така следим изпълнението на нашите изисквания. Също така отправихме искане към конкретен служител да подаде оставка и той го направи. Отправяме предупреждение към финансовите органи, когато смятаме, че кредитни институции са неплатежоспособни. но също така имаме нужда от данъчните органи, от информация от данъчните органи, за да разследваме конкретни ситуации. Получаваме я. Това е една от мерките, които предприехме да поддържаме тясна и активна връзка с а, а, финансовите и данъчните служби. Още един конкретен въпрос. Вие твърдите, че в Германия на надзорния орган е било забранено да работи с финансовите а, органи. Така ли? казвам, че не можехме да използваме финансова информация конкретно от финансови институции. Но вие бихте могли а, да дадете конкретна информация за схеми като CumEx на финансовите органи, без да споменавате имена. Ако говорим от данъчна гледна точка, то всеки може да даде такава информация. Според мен това не е конкретна задача на Бафин. Ние имахме ограничение по силата на член 9 от а, закона а, за кредитното дело да не споменаваме конкретни имена. Сега преди да преминем към спонтанни изказвания, още веднъж господин Вилкин. Искам да отговоря на трите въпроса. Попитахте ме колко служители има нашето звено в Deutsche Bank за борба с финансовите престъпления. Оттрояването е а, а, вследствие на 1650 служители по цял свят. Това отговаря на стандарта в нашия бранш. Важно е също така да кажа, че отговорността за надзора на финансовите престъпления включва и работата на допълнителни експерти извън нашето звено. А, питахте ме и за критериите за оценката на риска в различни държави. Имаме система от а, показатели. А, разглеждаме а, не само макроекономически показатели, а, и начините по които държавата е свързана на финансовите пазари, но също така разглеждаме и риска от корупция и тези показатели се оценяват и те са част от процеса на вземане на решения. Попитахте ме за взаимодействието между а, управителния съвет, надзорния съвет и нашето звено. В акционерното право на Германия се казва, че управителния съвет а, с надзорния съвет контролира управителния съвет. А, аз а, мога да докладвам а, пряко а, на член на а, управителния съвет. Освен това, мога да докладвам на надзорния съвет, независимо от това, за проблеми а, в сектора, за който аз се отговарям. А, така че докладвам както надзорния, така и на управителния съвет – както и в специалната комисия, която вие споменахте за въпроси свързани с финансови престъпления. Благодаря. Слушам ви и си мисля, че безнаказаността е напълно гарантирана в Deutsche Bank. Въпреки всички скандали, за които слушаме, и гледаме. Не можете да ни кажете колко души са уволнени за съучастие в скандалите. Като че ли вие въртите на празни обороти. Докладвате, а нищо не следва. Не знам дали сте размислили в банката каква отговорност носите пред обществеността, защото тези престъпници, които откраднаха стотици милиони, милиарди, трябва да бъдат наказани. Има ли такъв процес на размисъл в банката ви за връзката между нарастващия популизъм и безнаказаността във вашата банка? Вие носите отговорност. Не можете да се задоволите с това. Нямам разследващи функции, аз докладвам, друг решава. Аз самата а, съм била разследващ служител. И имам преки впечатления – в Исландия случая. Исландските банки бяха на ръба на фалита през октомври 2008 година. И беше изключително важно да се покаже на пазара, че всичко е наред. И тогава И тогава се наложи а, е, влиятелно лице да купи 5,1% е, от е, акциите на една от банките, а после се оказа, че откраднатите от ръководството на тази банка пари незнайно как са стигнали до данъчни обежища. Не ви ли светва червена лампичка, като слушате такива истории или се самоуспокоявате, че сте отруили щатното си разписание, имате три пъти повече служители. И повтарям отново, безнаказаност. Това е думата, която най-добре характеризира вашата банка. We have, um, a very stringent, or what I would call consequence. Имаме много строга политика за преодоляване на последиците. Всеки служител в началото на годината получава ясни задачи. Има целеполагане за годината, не само с формулиране на целите, но и на начините и средства за тяхното постигане. Ако през годината не се постигнат резултатите в съответствие с набелязаните цели, последиците са ясни. И тези последици винаги са следвали при такива случаи. Прекратявани са трудово-правните отношения с служителите и са налагани и санкции. Говорите за събитията в Исландия преди 10 години с счетоводни измами са разследвани и са предприяти мерки. Разберете ме правилно, нито имена мога да цитирам, нито бройки. Но тук е ясно, че говорим за неправомерно поведение, поради което е имало уволнение. Но това изслушване е публично. Имаме разследванията, които бяха публикувани в Financial Times не преди 10 години, а съвсем наскоро. Какво стана а, с а, хората, които замислиха и изпълниха схемата за изпиране на пари? Не мога да коментирам конкретни служители и се извинявам за това. Томас Ман и след това Свен Гиголд. Можем да комбинираме въпросите. Верно, Доша. В Германия имаше фирми засегнати от финансовата криза. Каква, какви бяха последиците? Малките и средни предприятия се отказаха от а, а, бонуси, а, за да запазят а, служителите и да се справят с а, тежката ситуация. Какво става при големите банки? Бонуси продължават да се изплащат за да не се загубят високопоставени служители и те да не отидат на други банки. По този начин ли създавате доверие? На второ място, трябват хора, с които да се извършват вътрешните проучвания и бройката не е важна. Важно е качеството. Ако има хора, които действително да действат, това е по-важното. Не може ли да кажете, че тези системи, където могат да се развърш, извършват проучвания и имаме хора, които работят самостоятелно и добре, да а, ги развивате тях и по този начин да си възвърнете доверието на обществеността. Господин Гигот, една забележка и един въпрос. Първо към господин Виркен вашето решение да не кажете нищо конкретно по нито един въпрос е а, най- а, затвореното отношение а, от а, наш гост, а, на който ставаме свидетел в нашата комисия. Не знам по какъв начин ще си върнете доверието на хората. И искам още веднъж да ви приканя да ни обясните защо големите скандали, свързани с изпиране на пари, с участие на а, германски финансови институции, за които знаем от пресата, защо те не бяха разкрити от вас? Какъв е вашия анализ? Защо не ги разкрихте вие и какви изводи си правите. Не съм загубила надеждата, че ще свалите картите си на масата. Господин Фрехов, благодаря. Много е трудно да се каже тези големи скандали, от кого са били разкрити, от кого са били разследвани. Съвсем общо мога да кажа, че нерядко става така, че целият а, а, всички действия, свързани с надзора, стават достояние на обществеността. Факта, че може да се прочете нещо в пресата не означава, че надзорните органи не са реагирали в миналото. Сега положението е променено от законодателна гледна точка и Бафин има правомощия по силата на новия закон за борба с изпирането на пари да публикува информация, да дава повече информация за нашите действия. А, за миналия период, действително, ще кажа, че имаше действия от страна на Бафин, които не бяха достатъчно прозрачни за обществеността. А, по темата за а, заплащането и системата от а, бонуси, ще кажа, че допълнителните, допълнителното заплащане, за разлика от фиксираното заплащане за платите, доста се намали в последните години. Може би си спомняте, че управителния съвет в периода, когато имахме загуби, се отказа от своите бонуси. И бонусите зависят от нашите финансови резултати. Ако финансовите резултати са лоши, това се отразява и на бонусите. Питахте ме за вътрешните е, разследвания. А, тук а, положението е същото, както и а, във връзка с нашите вътрешни проучвания, проучванията на нашето звено срещу финансовите престъпления. Ние провеждаме независими такива проучвания, инвестирали сме много в нашия екип и имаме много способни колеги, които имат разностранен и много полезен опит и разчитаме на тяхната работа. Благодаря. С това приключва нашето заседание. Бих искал да благодаря на господин Фирхов Фирхов, е, генерален директор на Бафин и господин Вилкен, който отговаря за ното за борба с финансовите престъпност към групата Deutsche Bank. В заключение ще кажа, че изслушването вероятно не предостави достатъчно отговори Т.е. Е, отговорите, които мащабите на този проблем е, предполагат, изискват. Разбираме, че има някакви ограничения, но все пак е, е, има е, операции в тези банки и обема на проблема, който бе разкрит е огромен и е, констатира се, че пазарите е, проявяват е, безпокойство. Също времено обаче е необходима действителна. Е, клиентите искат прозрачност и е, гаранции е, е, че тези, които са извършили е, престъпления, ще бъдат подведени под отговорност като съответните институции си свършат работата за целта. И второ, да се вземат мерки да не се повтарят тези проблеми. Боя се, че много работа ни предстои в това отношение все още. Както и да е, благодаря на всички. Следващото заседание на тези комисии е утре в 9. С това закривам заседанието.